Bonjour. Nous avons le quorum. Добър ден. Имаме кворум, за да можем да започнем нашата работа с едно много важно гласуване – Става дума за създаване на програмата за подкрепа на реформите. На 22 ноември 2018 година нашата комисия прие своето становище по това досие с 21 гласа за и 4 гласа против. Въпреки това, комисията МИКС, бюджет и, и Бюч и Екон никога не е гласувала за този доклад, така че това досие не е затворено, поради което ние бяхме отново сезирани с това досие в рамките вече на новия мандат. Координаторите обсъждаха този въпрос миналия месец и решиха, че ние трябва да потвърдим приятото становище през миналия мандат без изменения. Повторното приемане на становището на нашата комисия днес ще бъде предмет на процедурно гласуване – и е, без индивидуално гласуване по измененията. Новият докладчик по становището беше избран от координаторите. Става дума за нашия заместник-председател Кристиян Гина. Ще му дам е, думата, ако желая да я вземе. Ако не, можем да преминем веднага към гласуване. Пак дат благодаря, господин председателю. Имайки предвид, че това е едно и също становище, мисля, че не е необходимо да направя официално изявление сега. Благодаря. Добре, благодаря. Всички носите картите си за гласуване, така че можем да преминем към гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Докладът се приема с 19 гласа за, 6 гласа против и 0 въздържали се. Сега продължаваме нашата работа по дневния ред. Обмяна на мнения с евроградове. Това всъщност е гражданска организация, която представлява градовете в Европа. Те в момента е, обединяват 140 големи градове в Европа и е, се занимават е, с урбанистични въпроси във връзка с европейската политика. Работата и организацията ще бъде представена от члена на изпълнителния комитет е, Матиас Деклер, когато приветствам с добре дошъл. Той е кметът на Гент и е, искам да припомня, че Франсуа Митеран, може би всички си спомнят, е, при неговата визита е, той употреби една фраза, която е известна. Известният и най-неизвестен грант за Гент. И след презентацията на господин Деклерк ще дам думата на депутатите за въпроси и мнения. Е, така че нека сега да приветстваме сред нас Евросити, които играят много важна роля в рамките на борбата, която водим за защита на регионалната политика и за продължаване на нашата работа от миналия мандат по отношение на урбанистичния план за действие и ние се надяваме, че тук ще бъдат конкретизирани редица стратегически насоки, така че наистина мога да кажа в нашата комисия за нас урбанистичните теми са много важни. 10% от населението на Европа сега е концентрирано в градовете и всъщност в градовете се съсредоточават почти всички предизвикателства на Европейския съюз, най-вече тези свързани с околната среда. Например, по отношение на климата в градовете, е, този въпрос е много актуален и е, също така е актуален и въпроса за енергийния преход. Има, разбира се, и други регионални политики, като например градската беднота и е, мигрантите и бежанците. Всички тези въпроси са в нашия актуален дневен ред. Така че, господин Деклерк, давам ви думата. Моля. Uh, Много благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати на Комисията по регионални въпроси. Благодаря ви за възможността, която ми предоставяте като кмет на град Гент, 50 км от тук, красив град наляво, трябва да тръгнете, за да стигнете до нас. И това е наистина водещ град в евроградове. Много се радвам, че мога да представя нашата мрежа пред вас. Това е първата организация, която е поканена пред вашата комисия в начало на вашия мандат, за да ви запознаем с е, нашата гледна точка за дневния ред, за развитие на урбанистичните зони, нашите притеснения и нашите предложения за бъдещето на Европа защото ние сме убедени и обичаме Европа. Прегръщаме я, но и Европа трябва да прегърне градовете си, защото гражданите живеят в градовете. Така че няма Европа без градове, както и без граждани. И сега Евроситис най-напред ще представя. Това е една водеща мрежа от повече от 140 основни европейски градове, които работят съвместно, за да подобрят качеството на градския живот и ние сме партньори на Европейския съюз с цел създаване, господин председателю, на по-добро бъдеще. Като гражданите са в е, е, центъра на вниманието на развитието на градовете, градовете следва да бъдат е, здравословни с бъдещи правителства, успешни. Започваме малко с 6 града преди 30 на година. 86-та година е основана нашата мрежа, а сега сме над 140 града в Европа. Нашите членове са градове с повече от 250 хиляди жители и около 50 малки градове също са част от нашата мрежа и съвместно ние всъщност обединяваме 130 милиона хора в 140 града в съответните страни. И а, е, ние имаме цели, насочени към хората. Шест на брой. Първо, хората а, е, участват в интегрирано общество Напредъка им се основава на местната економика и успеха и те трябва да се движат в здравословна среда, в отворени среди. Обърнати сме към глобалните е, предизвикателства и е, управата на градовете са готови за бъдещето. Това са конкретните ни цели за да се справим с предизвикателствата по един систематичен интегриран начин. И наистина ние вярваме, че сме стигнали на един кръстопът, където е, градските управи трябва наистина да отразят много точно и новаторски е, средата, обществените е, е, власти не могат да работят самостоятелно. Това е теория от миналото. Затова се обръщаме към вас. Моля, работете с нас. Прегърнете ни. Вижте ни като партньори, за да постигнем високи цели. Например, ние сме готови и е, сме готови да работим за зелената сделка, за да може до 2050 година Европа да се превърне в първия континент без въглеродни мисии. Затова амбициите на градовете са много големи и съвместно с вас можем реално да осъществим този преход. И днес политическите лидери са събрани в Мадрид на КОП-25, за да говорят за смелите действия, които трябва да предприемем. И градовете не само говорят, ние действаме. Това е важно да се знае. Горд съм, че моя град, град Гент, е, ще получи наградата на ООН в Мадрид за нашата а, е, стратегия за храните. Много се радвам, че успяхме да я развием, намалявайки нашия въглероден отпечатък. И сега връщам се към мрежата евроградове. Работим в съвместни групи по проекти финансирани от Европейския съюз. Организираме различни събития. Имаме много членове. Имаме платформа за обмен на познания и на идеи. Нашите общности от експерти и политически представители са големи, стабилни и а, са свикнали да работят съвместно, въпреки националните и местни различия между тях. Сътрудничеството между нашите градове, нашите споделени а, предизвикателства дават възможност за постигане на решения, които са приложими в цяла Европа, за да се стигне до конкретни резултати за гражданите. Евроградове също така единния глас на европейските градове, отправен към институциите в Европа Европейския съюз. Необходимо е относими политики и е, регламенти да се създават на общностно ниво, на европейско ниво и те да бъдат въведени напълно в изпълнение и да станат реално за нашите градове. И тогава тези нови норми ще имат смисъл за градовете и ще доведат до подобряване на живота на хората. Като градски власти, ние можем да осъществим връзката между вас хората по места и работната програма. Ние сме ниво на управление, което е най-близко до гражданите. И нашата работа е насочена в две посоки. Работим с институциите на Европейския съюз, за да бъдем стратегически партньори, да откликваме на общи въпроси, които отразяват ежедневието на нашите граждани. И на второ място – ние подкрепяме градските власти, за да се укрепи важната роля, която те трябва да играят в европейската структура на много нива. И този нов мандат, според нас, е една голяма възможност за нас, благодаря за поканата, да е, прехвърлим мост над разликите в Европа, между Европа и европейците. Аз вярвам в Европа. Мой дядо беше комисар в Европа 27 година роден. И а, когато дойдох нацистите в града, той е видял как хората са изтикани от градовете – и поляците и канадците освободиха е, Гент на времето. Ето за това той е бил убеден, че трябва да работим заедно в Европа, за да няма повече войни в Европа. И това беше големия замисъл и ние вярваме в Европа. Европа трябва обаче да се приближи до е, градовете и гражданите е, искам това е, важно послание да отправя, господин председател. Така че европейските и националните лидери, както и онези, които взимат решения в Европейската комисия и парламента, и ние трябва да работим съвместно, за да реализираме новата стелка, за да можем да дадем тласък на е, прехода, цифровия преход в Европа и да дадем своя изключително важен принос. Приноса на градовете за изпълнението на Европейския стълб за социални права. И това също така е и посланието на нашата мрежа а, по отношение на новата а, ком, нашата нова кампания, която стартираме. 100 работни дни на комисията. Отправяме конкретни послания от нашата мрежа към европейските политици, към всички вас, да работим съвместно по тези 12 водещи предизвикателства. И сега, колеги, обръщам се към а, програмата. 2016 беше а, кръгълен камък за нас – защо? Защото а, градската програма бе установена под ръководството на а, холандското председателство. Май 2016 година тя бе а, оповестена Амстердам с ангажимент от държавите членки, комисията и градовете да се опитат да намерят нови начини за съвместна работа с съвместни предизвикателства. Амбицията бе да се работи за по-добре регламентиране, финансиране, по-добро познание, което да се споделя в интерес на градовете. Възоснова на общото осъзнаване на значимостта на градската среда в Европа. И днес, както председателят посочи, 70% от европейските граждани живеят в градски среди, 85% от БВП на Европейския съюз се генерира в градовете, 70% от законодателството се изпълнява в градовете и 70% от работните места се създават в градовете. Това са проценти, които говорят сами за себе си. През миналите три години е, градовете са не само част от тематичните 12 области, промяна на климата, качество на въздуха, цифровизация и проче, но те имат и водеща роля в всички тези направления и съвсем наскоро. Две нови партньорства по културата и сигурността бяха стартирани. Трябва да бъдем съвсем наясно, госпожи и господа, че финансовата подкрепа от Европейския парламент е винаги бил жизненно важна за изпълнението на градските предизвикателства и програма. Недостатъчно го повтаряме, наистина, този факт. Добавената полза, коя е, какви са полките. По време на румънското председателство се направи една оценка, проучване на мрежата ни и комисията ще публикува също своя проверка, така че можете да видите много интересни изявления на екраните. Като цяло, оценката високо оценява работата, в която е извършена в рамката на гражданската а, и градска програма. Наистина има и ясни препоръки как точно да се подобри също така политиката и финансирането за гражданите със съответен инструментариум за това идентификация на данните, нуждата от информация, която трябва да попълни, липсващите данни, за да можем по-добре да разписваме нашите политики и да стигаме до много политически резултати. В социалната област, например, сериозно повлияхме различните преговори, които се водят по отношение включително и на иммиграцията и защитата на човешките права. Но Европейската програма укрепи а, диалога между гражданите, градовете, държавите членки в много политически отрасли. И това е основата за много по-ефективно управление на различни нива в, в Европейския съюз. Поради новаторската си природа, има винаги какво да се желая още за напредък. И сега искам да ви предложа няколко идеи в тази насока за а, градската програма, важно е резултатите а, да бъдат вероятно включени в процеса на взимане на политически решения на ниво Европейски съюз. Това е изключително важно. Европейският парламент в този област играе много важна роля. Освен това, градската програма се нуждае от по-категоричен ангажимент, е, по-конкретно от държавите членки и секторните е, директорати на комисията. И освен това е необходимо комисията, управляващите заедно с градовете да дискутират именно различните въпроси, как точно да бъдат разрешени тези общи предизвикателства, за да постигнем целите на зелената сделка, например. Не можем да постигнем това без градовете. Трябва да обхванем градовете, за да постигнем основните важни цели на зелената сделка и накрая, но не по значение, финансовите средства. Те трябва да бъдат използвани по-ефективно, по-резултатно. Основният подкрепа за сега е за външни експерти, но според нас много може да се постигне повече, когато се работи в партньорство по програмата, използвайки широк инструментариум. И комисията, парламента, разбира се, съвместно можем да видим нови възможности които да засилят градското измерение и демократическия начин на взимане на решение в областта на политиката. И тук, разбира се, е пакета за сближаване след 2020 година, изключително важен пакет. Работим в тясно сътрудничество с вашата комисия по този въпрос и много от нашите предложения вече са разгледани, за което много ви благодарим. Но, за съжаление, Сегашните дискусии в съвета относно пакета за сближаване, както и за многогодишната финансова рамка, като че ли не са толкова позитивни. И тук искам да спомена това пред вас, именно от името на градовете. Много се притесняваме относно потенциалните съкръщения на бюджета. Тези драстични съкръщения ще доведат до влушаване на развитието на регионите в Европейския съюз и град, на развитието на градовете. Освен това, това крие големи рискове по отношение на капацитета на Европейския съюз относно изпълнението на целите на договора за укрепване на економическото териториално сплишаване. Това значи намаляване на инвестициите в ключови европейски цели, така че значимостта на принципите на партньорство не могат достатъчно да бъдат потвърждавани и укрепваните трябва да доведат до увеличаване на е, рентабилността на е, изразходваните средства, за което са нужни решения по места. И в този смисъл категорично отхвърляме опити да се отслаби този принцип. Това искам също да заявя пред вас, господин председател. Приветстваме подновяването на хартата от Лайпциг, заявено от бъдещото германско председателство. И според нас тези принципи наистина ще укрепят интегрираното развитие на градовете, за да се обърне внимание на сложните проблеми и предизвикателства в градовете. Освен това, така ще се увластят градовете, за да се справят с глобалните предизвикателства на местно ниво. И накрая искам да подчертая следното. Новата Европейска комисия търси начин за да работи съвместно с гражданите. И това е наистина един добър начин за действие. Трябва да работим на всички ниво на управление, за да укрепим доверието в нашите политически институции, да укрепим нашият общ демократически проект. Работейки с градовете означава работа с гражданите. И хората, и местата трябва да бъдат сърцевината на политическото мислене на европейско ниво. И евроградовете, нашата мрежа, може да подкрепи Европейския съюз в постигането на тази цел. Ние сме готови да сме вашите партньори в е, конференцията за бъдещето на Европа. Скоро ще бъде стартирана официално от новата Европейска комисия, знаем това. Така че е, наистина няма бъдеще за Европа без градовете и гражданите и. Моля, работете с градовете, с гражданите, работете с евроградове. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Деклер, за вашите силни думи, за вашето пледоея, за вашето изказване. Вие по много общи и същевременно конкретен начин засегнахме, засегнахте всички актуални въпроси и сега веднага откривам дискусията. Искам да подчертая голямото качество на отношенията, които поддържаме с Генералния секретариат на Евросити. Той е представен тук от госпожа Дизабони, която искам да приветствам също с добре дошла. Нашата комисия винаги е работила с евроградове и аз съм сигурен, че нашите отношения в бъдеще ще станат още по-тясни предвид глобалните предизвикателства тъй като те най-често се проявяват на местно равнище и всъщност на местно равнище ние можем да постигнем възможно най-бързи успехи. Е, има сега сред нас докладчици и съдокладчици по различни досиета. Европейския парламент държи много на принципа на партньорство и следим много внимателно по време на преговорите спазването на този принцип винаги, където е необходимо. Така че сега откривам дискусията, давам думата на колегата Изабел Каверейс от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. Е, Во. Момент, казва ораторката, желая да изчакам. Първо, Искам да изкажа сърдечна благодарност на господин Деклер за предизвикателствата, свързани с евроградове. Аз е, идвам от Брага, който като град е член на Евроградове. Познавам вашата чудесна работа и знам, че тя е много важна за нашето население. Затова искам още веднъж да подчертая, че новият политически цикъл който естествено не ни оставя безразлични, беше оповестен а, по начин, че ще бъдат сключени нови споразумения за кохезионната политика. Не става дума за съкръщение в бюджета, става дума за милиони хора, които до голяма част живеят в градовете на Европа и градовете са изправени пред големи предизвикателства, които не могат да бъдат сравнявани помежду им мобилност, водни резерви, работни места, социално изключване, интеграция на мигрантите, така че тук е необходима силна кохезионна политика. Тя трябва да бъде подкрепена защото в крайна сметка става дума за регионите, градовете и гражданите на Европа, които живеят там и които чувстват последиците от тези проблеми. Така че аз сега искам да изразя моята ангажираност, докато съществуват тези преговори, ние няма да прекратим нашата работа, ще продължим да защитаваме регионите. Сега обаче Съвсем кратък въпрос към господин Деклер. По какъв начин смятате вие градовете и е, селските райони могат да бъдат свързани помежду си? Какъв бъдещ диалог си представяте между градовете и селските райони? Естествено, те имат своите особености, обаче ние все пак е, смятаме, че те трябва да поддържат контакт. Благодаря. Господин Новаков за НП. Благодаря. Искам да поздравя господин кметът е, за неговата работа. Голямо впечатление ми прави това, което постигат евроградовете. Особено някои на вашата възраст постига всичко това. Радвам се да гледам, да виждам все повече млади хора в политиката. И щом това става на регионално равнище, то ми дава надежда за бъдеще. Ние сме комисия, която е призната за най-добрия приятел на регионите и ние се борим за едно прилично финансиране на регионите, за да защитим политиката на сближаване и на всички инструменти и фондове, които работят в синергия. Вие се идвате при нас в момент, когато ние формираме бъдещето на политиката на сближаване след 2020 година. Бих искал да знам какво мислите за бъдещето. Как виждате тази политика на сближаване през идните години? Като нещо, което ще съществува само за новите страни членки, за бедните региони или за всички? Политика, която може да донесе ползи за всички региони на Европа, включително и най-високо развитите. Благодаря. Благодаря, Андрей. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, което чухме. Радвам се, че вашата организация постига своите цели. Регионите са партньор на евроградовете. Искам да ви попитам е, нещо конкретно, един конкретен аспект, свързан с големите градове в Централна Европа. Може би и в други части на Европа. Не съм съвсем сигурен. Те, тези големи градове изпитват е, проблеми с е, жилищната криза, наемите, и жилищата. Това засяга всички възрастови групи, но най-много засяга младите. Те просто нямат възможност да живеят в градовете, живеят около тях. Но не винаги е, е на разположение обществен транспорт, трябва да пътуват с коли. Това пък поставя въпроса за паркирането в градовете. Бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Обсъждали ли сте го в евроградовете? Дали ще се осигурят повече жилища? Дали ще се изградат нови жилищни сгради? Дали ще бъде осигурен обществен транспорт от градските околности към градовете, за да могат хората по-лесно да стигат до работните си места? а, като използват обществен транспорт, а не личните си автомобили. Благодаря. Благодаря, Андрей. Сега за ИД. Франциска Донато. Благодаря, господин председател. Ще говоря на италиански. Аз също искам първо да Поздравя господин Кмета. Наистина много ясни и много пълни бяха неговите думи. Евроградове наистина е много важна организация. Нещо, което у мен буди съжаление е следното, а именно, че не всички големи италиански градове са се присъединили към организацията Евроградове. И за това сега е, искам да посоча, че ще се застъпя за подобряването на участието на италианските градове, най-вече градовете от е, района, откъдето бях избрана. Искам да започна с Сицилия. Благодаря за вашата работа и ви пожелавам всичко добро в бъдеще. Благодаря. Е, Изабел Бенжомер, която е заместник-председател на комисията. Speaking in Spanish. Дали ще говоря на испански. Благодаря за вашето изложение и също искам да ви поздравя. Карл Пети е роден във вашия град. Това е също много важен факт. Сега искам да направя някои коментари, които според мен са важни. Първо, как градовете могат да станат по-привлекателни за предприемаческа дейност, как могат да се привличат таланти към градовете и как е, можем да създадем там възможности за създаване на предприятия и тяхното развитие, за да могат големите предприятия да решат да се установят там. По какъв начин можем да направим това? Аз погледнах различните проекти на Евроградове. Имате чудесна уеб страница, на която може да се намери пълна информация. Говорите за форуми, за различни проекти и виждам, че имате много инициативи за подкрепа на малки и средни предприятия, респективно на предприемаческата дейност в работните групи и форумите, но не намерих конкретни проекти, вероятно има такива, поради което искам да ви задам следния въпрос. Е, как вие смятате да действате в посока градовете да предлагат повече шансове за економическа дейност. Още веднъж искам да подчертая значението да това да се работи повече в тази посока. Освен това, всички инициативи, свързани с вашия бюджет, какъв е вашия бюджет и как се финансирате. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на нашия докладчик по Интеррек. Благодаря, господин председател. господин Армонт. Идвам от е, източната част на Белгия, там се говори немски язик. Аз е, живея в близост до три граници и съм убеден европеец. Когато вашият дядо е бил тук в парламента, аз наистина мога да кажа, че той вероятно е бил един от убедените европейци. Вие сте кмет на един от най-красивите градове в Европа. Тези, които още не са в Гент, трябва да посетят този град възможно най-скоро. В вашето изказване вие казахте, че градовете трябва да бъдат важен партньор. Тук ви давам изцяло право. Мисля, че това, което следващата седмица ще представи, а именно новия зелен курс, е нещо, което всъщност и преди всичко трябва да се изпълнява в градовете, защото в градовете живеят най-много хора и там има най-големите проблеми във връзка с съвместното съжителство, транспорта. Там има и най-големите проблеми във връзка с енергоснабдяването. Така че ако търсим умни решения, трябва да ги търсим в градовете. Вие пледирате и за силна регионална политика. Председателят на комисията току-що каза, че аз съм докладчик за интер човек и е, установявам отново, че е, съветът, т.е. правителствените ръководители, представят ново предложение за МФР, където тази малка програма Интеррект, по нея са съкратени 30% от средствата. Всички от тези, които изпълняват тези програми, са хора, които носят Европа в сърцето си и сега те издигат глас и питат какво ще направим. Ние просто няма да можем да изпълним тези програми. И за това първия ми въпрос към вас. Вие сте от евроградове. Как може евроградове да допринесе да бъдат е, убедени правителствените ръководители да не съкръщават средства от бюджета? И втория въпрос. Е, утре е Свети Никола. Това е чудесен празник за децата. Обаче аз е, все пак искам да ви дам сега възможност самия вие да изкажете желание, ако е, Дядо Мраз може да го изпълни, така че на първи януари 2020 година в европейското законодателство да бъдат внесени промени по отношение на регионалния фонд, така че градове като вашия да бъдат поставени в по-добри условия. Тоест, какво вие като кмет можете да направите в тази връзка? Благодаря. Благодаря. Жули Уорд. Uh, thank you very much. Благодаря. И аз съм пътувала от Брюксел до Гент. Е, не съм имала възможност да видя голяма част от Белгия, поне не толкова, колкото ми се иска. Но се срещнах е, с студенти, преподаватели в университета там, които учат актьорско майсторство и други работи. И това показва колко важно е, важна е ролята на културата като катализатор на економическото възстановяване. Видях програмата за обновяване. Творците преобразяват запуснати пространства. Те, но обаче те вече не могат да живеят, не могат да си позволят да живеят в града. Интересувам се от творческите проблеми, от културата и се питам как може да помогнем на творците, на тяхната общност, да им дадем възможност а, в градовете, които растат, които се обновяват, а, да се впишат и те. много пъти културните дейности представляват една голяма част от брутния вътрешен продукт, много по-голяма от колкото се предполага обикновено. Как може тези творчески сили да се впишат в, включат в усилията на нашето общество? Как да предотвратим страха от другия. Обикновено беженците, мигрантите идват в големите градове и в моя град, Манчестер, те създават прекрасни културни възможности. Имаме едно чудесно, многообразно общество. Но а, за да може този диалог да се състои, за него трябва да има условия. Радвам се, че тук в Европейският парламент подтикваме комисията да обърне отново внимание на културата и образованието. Тя беше, те бяха включени в портфейл, на Мария Габриел. Знаем, че културата е винаги била една червена нишка в нашата работа, но бих искал да знам доколко вие сте готов да застъпвате нейните интереси и в рамките на новия зелен курс. Благодаря. Благодаря. И, а, чухте, и, и бяха повдигнати много, много въпроси, забележки, е, коментари. Е, и ние очакваме да чуем вашите отговори. Аз не съм бил в член на Европейския парламент по времето, което бе споменато. както вие а, а, ни а, обяснихте, а, вие сте голям а, защитник а, на идеите за по-нататъчно развитие. В комисията Реджи е, ние сме идваме от най-различни краища на Европа. Ще ви дам възможност да отговорите на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията Реджи, най-напред искам да кажа, че благодаря. Надявам се, че ще бъда ваш партньор и ще успеем да поставим градовете на видно място в дневния ред на европейските институции. Първо ще кажа някои неща и е, в отговор, след това ще дам думата на нашия генерален директор. Ще започна а, там, а, където приключиха въпросите. А, а, а, на, значи Гент ще играе с Манчестър Сити. Значи ще тръгвам, тръгваме <laughs> от Гент към Манчестър <laughs> в футбола. Но искам да подчертая ясно това, което вие казахте за значението на творците и на културата. Град Гент е разработил вече бюджета си за следните пет години, в който се включват и пера за развитие на културата и творческия сектор, защото, сме, защото вярваме, че обновяването на културните дейности е, е стимул за развитието на економиката в нашите градове. Не става дума да избираме между културата и економиката. Те действат заедно. Мисля, господин Ода каза за жилищната криза. Ние се стремим да имаме, да осигуряваме достъпни жилища. Миналата седмица бяхме в Прага, бяхме, бяхме и в, в Флоренция. Кметът на Прага е 32, годишен, аз съм 37 годишен, а пък кметът на Варшава, един извънредно голям град, е само 42 годишен. А, значи става дума за млади хора. Искам да спомена на испанската а, колежка, че ако предприятията искат да инвестират в нашия град, първият им въпрос е какво е положението с обществения транспорт? Има ли задръствания по улиците? Защото ако трафикът не се движи плавно, това пречи на развитието на промишлеността и на економиката. Социалистите, зелените много пъти казват, не искаме коли по нашите улици, но аз съм либерал. Трябва да имаме добър обществен транспорт, да няма задръствания по улиците, защото иначе никой няма да инвестира. Предприятията няма да идват при нас. А ние ще осигурим 30 000 нови работни места а, това е свързано с а, достъпните жилища, наличието на достъпни жилища, а, обществен транспорт, подвижност, мобилност. И това е нещо съвсем конкретно, не е някаква теоретична дискусия. Много пъти се говори много, но не се взимат конкретни решения. Като на местно равнище ние взимаме решения. Правиме го с местните политически сили – и по този начин създаваме допълнителни възможности за економиката, допълнителна възможност за обитаване, защото хората, ако не могат да си позволят да имат жилище в града, ще дам пример. Свързването на Копенхаген с Малмио. А, ние а, свързахме ген с, с Елан, който в Холандия, в, в голямо пристанище. Тоест, необходима ни е работна ръка, но за това са необходими жилища, необходими са училища за децата. На местно равнище, без някакви, кой знае какви големи идеологически визии, е, работим заедно е, за, и това дава резултати. И това ни прави по-привлекателни и за предприятията и инвеститорите. Сега желанието. Какво ще бъде моето желание? Какво да си поискам? Ние като градове да бъдем приети на масата на големите, защото не бихме искали да бъдем там, когато се взимат решения, които засягат бъдещето на Европа. Познавам много добре Шарл Мишел, нашия предишен министър-председател. И ние, като ръководители на градовете, носим отговорност пред тези ръководители. Трябва да поискаме от тях да обърнат внимание на градовете, на техните желания, на техните амбиции. Защото нито парламента, нито комисията, нито съвета ще постигнат своите цели, ако не работят заедно с градовете. Това е нашето предложение. Не искаме нови форуми, нови организации, нови конференции – Искаме градовете да седнат на масата за разговори заедно с онези, които взимат решенията, да можем да говорим с ръководителите на европейските институции. Това е нашето голямо желание. Да получим място на тази, там където се взимат решенията. По този начин гражданите ще имат възможност да видят какво представлява европейската политика и да се почувстват привлечени от нея, да я харесат. Имаше въпрос за политиката на сближаване. Дали тя ще бъде само за бедните региони или за всички региони. Според нас тя трябва да помага на всички региони. Може би Елиса ще иска да допълни нещо. Благодаря и аз. Още един път от името на Юроситис за вашето активно участие, за въпросите. Никога не съм имала възможност за такава, такова активно взаимодействие с аудиторията. Благодаря ви. Във връзка с това, което тук още бе казано за политиката на сближаване, разбираме, искаме една кохезионна политика, която е открита за всички региони. И много от предизвикателствата, особено от наша гледна точка, са еднакви и за градовете, и за другите части на Европа. Това са общи проблеми. Виждаме ги навсякъде достъпните жилища са необходими навсякъде. Стимулите за иновациите са необходими навсякъде. Тоест не трябва да има разделене между новите членове на ЕСЕ и по-старите. Е, европейската политика за сближаване трябва да бъде политика, която обединява всички части на Европа. Затова, разбира се, е необходим бюджет и виждане за бъдещето. Тя трябва да работи за всички тази политика. Кметът, за който споменахте, нашият е кмет е един от най-добрите. Той за няколко години преобрази града. Трябва да преодолеем противостоенето или противопоставянето на градските проблеми и проблемите на селските райони. Какво се опитваме да направим в момента? Искаме да поставим ударението върху едни градове, които включват големи градски общности, включително и селата около тях, които функционират заедно. Защото това е начинът да се установим връзки с селските райони. Това въжи и за услугите, въжи и за редица други функции – които трябва да се осигурят на гражданите. Включително пътуването от местоживеенето до работата, създаването на работни места. Искаме да използваме тези възможности да създадем връзки между града и околните райони. В никакъв случай не трябва да има разграничаване или разделяне на градските и извънградски или селски райони. По този начин нашите градове могат да работят заедно с всички останали. Сега за привлекателността на градовете. Това е тема, която включва и проблемите на възстановяването, на новите пространства, на градското планиране. Свързана е с предприемачеството и редица други въпроси. Имаме различни работни групи, които се занимават с тези проблеми. Разбира се, организация, която има бюджет около 4 милиона, тя се финансира главно от своите членове. Е, ние имаме и проекти, които се финансират съвместно от нас и Европейския съюз. Това ни дава възможност да навлезем по-дълбоко в проблемите. Организираме общностите. Примерно, тези, които работят в градската администрация – всички администрации, както знаете, са разделени а, по сектори. Култура, економическо развитие, а, цифровизация, околна среда, транспорт и прочее. Но а, все повече, и вие ще го видите в, в изложението на нашите стратегически планове, че искаме хоризонтални връзки защото нещата са много по-сложни и не може да се отделя, примерно, околната среда от транспорта, от останалите а, сектори. Е, това е което се опитваме да направим, да постигнем с нашата работа, включително в обновяването на градовете, в това те да станат по-привлекателни – въпроса за културата вие отговорихте, за така нареченият зелен курс. Вярваме, че можем и там да помогнем. Заместник председателят на комисията Тимерманс подкрепи градовете в това отношение. Е, но главният импулс ще дойде от гражданите, от жителите на градовете. Само с тях на помощ може да променим нещата, да променим начина си на живот, да, променим, да създадем условията за това е наша работа. Това се отнася до използването на обществения транспорт, потреблението, по този начин градовете могат много да помогнат за постигане на целите на зеления курс. И ние често го разговаряме с заместник-председателя Тимерманс. И той, казали сме му, може да разчита на нас как да преустроим всички сгради, така че те да станат по-екологични. Какво могат градовете да допринесат за постигане на целите на зеления курс? Тоест, комуникационните канали, каналите за свръзка между нас и Европейската комисия са отворени. Ние участваме и в разработването, и в изпълняването, прилагането на политиките за градовете в градовете тези цели могат да се постигнат по-лесно. Това е работа, от която всички ще спечелят. Но град... градовете не са официално част от този дебат като че ли, но участват примерно чрез Комитета на регионите – и във вашата комисия, и другаде а, сме готови да споделим нашите идеи, споделяме нашите идеи и да бъдем ваши партньори, за да може да изпълните вашите предначертания. А, записала съм си всичко, което беше казано тук и записах си това, което казах представители на италианските градове. И а, а, мисля, че мога да спра до тук. Merci beaucoup, Анализа. Je dois vous dire que je n'ai jamais été euh, à Gand. Искам да кажа, че а, никога виждам а, че Гент има град, който има визия, който е енергичен. Ние сме вече към края на нашата политическа кариера. Но като виждам един млад кмет като вас, имам вяра в бъдещето. Вярвам в вас, вярвам в Ген. Стигнали сме до момент, в който може да кажем, имаме нужда от вас. Водим а, междуинституционни преговори, за да спасим нашата амбициозна а, регионална политика. А, това се отнася за европейския бюджет. Но имаме нужда да бъдем подкрепени. Имаме нужда от подкрепа от силни гласове, които идват от Европа, от различни нейни краища, които да подчертават колко е важно да продължим да инвестираме, за да решим на проблемите, пред които сме поставени. Приобщаване на иммигрантите, предотвратяване на промените в климата и прочие. Тези ако неща са решими, можем да го направим, но за това са необходими средства. И искам още един път да подчертая. Много е важно а, кметовете да се организират, да вдигнат глас, да бъдат чути, може би са чрез една декларация, а, отправена към съвета, към Европейската комисия – и, е, в която да кажат, примерно, ние искаме по тези, тези и тези причини а, да чуете а, нашите искания по отношение на бюджетната политика на Европейския съюз. И ако включите в една подобна декларация а, кметовете на големите и средни градове в Европа, Гент, Лисабон, а, Париж и прочие, това ще бъде една политическа сила. Нещо, което ние ще приемем с отворени обятия. И това ще помогне на нашата трудна работа, на нашите трудни преговори. Аз съм на ваше разположение да организирате а, подобна инициатива. Времето е малко. Но по този начин ще подкрепите нашите общи политически цели. Радвам се, искрено се радвам и мисля, че това чувство се споделя от всички колеги, че имахме възможност да разменим мисли тази сутрин с представителя на евроградовете. градовете. Вие сте първата подобна организация, която а, приемаме днес в нашата комисия тук. Но continuons. Продължаваме. Продължаваме нашата работа съгласно дневния ред с един въпрос, който не е по-малко важен и който засяга една презентация от господин Шпайх. Както знаете, той е автор на доклада на Европейския комитет на регионите. Надявам се, че вие всички сте чели този доклад. Става дума за социално-економическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа. Това е изключително важен въпрос в Европа, много актуален. И е, знаете, конференцията на климата в Мадрид е, обсъжда тези теми и тези предизвикателства са пред нас, така че ние е, трябва да приемем и регламента на Комисията за справедливия фонд за преход и ние ще трябва тук да е, изпълним нашата функция на съзаконодател, поради което ние имаме нужда от информация и мисля, че това, което е направил Комитета на регионите в тази насока е нещо интересно и ще ни помогне да вземем по-доброто по решение и да направим като цяло по-добър избор. Предоставям ви думата за 15 минути. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте тази сутрин тук. Уважаеми господин председател Омърже, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията Реги, членове на парламента. Наистина за мен е изключително голяма чест, че мога да взема думата пред вашата комисия защото наистина това подчертава категорично силните взаимоотношения между Комисията регионално развитие и Комитета на регионите. Нашият председател имаше възможност да разисква с вас работата си и имахме съвместно съседание, посветено на териториалното сближаване, европейски бюджет и много благодаря, че вие лично, господин председател, се присъединихте е, към един панел в Комитета на регионите през месец октомври. Така че, виждате, има тясно сътрудничество между нас и е нужно това сътрудничество. Надявам се, че наистина в правилната посока вървим, имайки предвид огромните предизвикателства. Нуждата да се борим от една страна с промяната в климата и тази промяна да я направим приемлива от социална гледна точка. Това мисля, че е в сърцевината и на моето становище в Комитета на регионите. Трябва да обясня пред вас, че е свързано и с е, моята позиция като секретар, държавен секретар в е, Северна Вестфалия. И от една страна Рейн-Север Вестфалия е една от голем, най-големите провинции, е, а, а сърцевината на германското промишлен, на германския промишлен отрасъл. Още от началото на 19 век стоят така нещата и той се основава на въгледобива. Това е основен елемент от чудото на Германия през 19 век. Но също така именно и стоманата доведе до просперитета на страната при производството и на оръжие, което доведе до ужасяващите войни в Европа. Така че, както виждате, тук има две, две лица тази монета. Просперитет и трагедия, нещастие на хората. Това е в основата на създаването, разбира се, на Европейския съюз, общността на въглища и стомана. Ние излязохме миналата година от добива на въглища след 200 година история. И в нашия регион 500 хиляди само а, са хората, които а, работеха във въгледобния отрасъл. Може да си представите колко е болезен този процес. А, поради липсата на економическа конкурентна способност основно, защото отрасъла повече се оказа, че не е конкурентен, да може да се е, дълбае земята на огромна дълбочина, да, а също времено може да се внася за много по-малко средства, например въглища от Австралия. Излякохме две полуки от този процес. Първо, ако навлизате в такава основна трансформация, дължите нещо на хората, на работниците в отрасъла. Хората, които рискуват здравето си, понякога дори живота си, за да ни снабдят с енергията, от която имаме нужда в секторите на нашата економика. Много средства инвестирахме, за да можем да направим социално приемлива тази а, промяна. Може би си спомняте и ужасяващите картини на полицаи, на които на конна полиция биеха миньори. Но мога да подчертая, че действително не сме инвестирали достатъчно в бъдеще. Направихме много за хората, но има още много какво да се направи. Търсят се нови възможности за заетост. Това е една от основните полуки които ние се опитваме да превърнем в законодателство на промяната сега. Но отправната ни точка е много различна сега. Не става дума за липса на конкуренция, която да движи промяната. Сега решението е политическо. Трябва да водим битка с промяната в климата. Споразумението за климата е в основата на този преходен период на промяна. И наистина решението е удачно. Трябваше бързо да го вземем, за да излезе максимално бързо от въгледобивния отрасъл, защото енергия, основана на отделянето на въглерод, установяваме наистина не е добро решение. И този процес на промяна се нужда от политическа гледна точка. Това е категорично. времено обаче политическо е решението, което има голямо въздействие върху хората в е, регионите, които все още е, произвеждат въглища, добиват въглища и произвеждат електричество възоснова на въглеща. Затова, освен всичко друго, знаем, че и заплащането понякога е много добро в тези е, отрасли, в е, и единственото добро заплащане в конкретния регион, така че трябва да обърнем сериозно внимание на веригата от стойност в тези региони. И ни е нужно политическо решение, което ще помогне на хората, които все още добиват въглище, за да могат да се справят с промяната, да им се отворят нови перспективи. И това беше в сърцевината на моето становище в Комитета на регионите. Отправният въпрос беше е, дали са достатъчни инструментите, с които разполагаме по-настоящем, за да помогнем за тази огромна промяна и процес на трансформация? Разбира се, дискусията бе тясно обвързано с фонда за приспособяване към промяната. Първо много благодаря, че това е предложено най-напред в Европейския парламент като решение. Имаме нужда от този допълнителен инструмент, за да помогнем за подобна промяна. Обеден съм в това. И много се радвам, че последните бележки от председателя на комисията са също насочени в тази посока. Тук искам да посоча три основни въпроса. Първият. Убеден съм, че трябва да има допълнително средства ако се извадят от а, пакета а, средства за сближаване, фонда за сближаване, тогава влизаме в много странна логика. Взимаме средства от бедните региони, за да помогнем на региони, които ще станат, може би, бедни в бъдеще. Надали това е правилната формула. Мисля, че трябва допълнителни средства. Не става въпрос да настройваме регионите един срещу друг. Това е много важен принцип. Тоест, нужни са допълнителни средства. На второ място, Този финансов инструмент, този фонд трябва да е обвързан с политиката на сближаване. Зная, че в първото предложение на Европейския парламент беше заложена идеята за централно управление на фонда в Брюксел. Не мисля, че това е правилният инструмент. Е, бих желал наистина в комитета, който отговаря за регионална политика, да се предостави подобно правомощие. Е, много са различни обстоятелствата, много различни са предварителните условия в регионите. Трябва да имаме предвид това и решените трябва да бъдат регионални, специално разработени за конкретния регион. И тук инструментите на политиката за сближаване, работния принцип за споделената отговорност, което е в сърцевината на политиката за сближаване е необходим подход. Аз съм за тази тясна връзка между политиката за сближаване и не съм за централен, централно управляем фонд от Брюксел. И на трето място политиката за държавната помощ. Трябва да обмислим отново инструментите тук, според мен. Отправната точка за държавната помощ, естествено, е сегашната обстановка, економическа обстановка. Но тук имаме предвид една перспектива, политика за бъдеще. Искаме да избегнем положение, при което региони, които са е, засегнати от промяната, да обеднеят в бъдеще. Тоест, трябва сега да инвестираме така, че да избегне влушаването на тяхното положение, а това не е заложено в логиката на сегашната политика за държавна помощ. Нужно е да направим така, че да помогнем сега да има инвестиции в тези региони, за да предотвратим влушаването им. И мисля, че точно това трябва да бъде в основата на държавната помощ и правилата за нея. Сегашните правила обаче действа до края на следващата година и влизаме в етап, в който трябва да започнем дискусия на тези норми. Дали те ще играят роля в този процес? Надявам се, че комисията ще приеме факта, че трябва да променим точно сега тези правила и норми. Сигналите, които получавам от комисията, бяха насърчаващи много добър обмен установихме с е, е, комисар Крецо. Е, така че аз се надявам, че тя размишлява по този въпрос, но, но чувам и, че други гласове се чуват в генералната дирекция, така че има нужда, има осъзнаване за подкрепа. Много се радвам за това. Не искам да навлизам в повече подробности тук. Само един факт, може би. Възниква следния въпрос. Обхвата на прилагане на фонда за трансформация. Дали е насочен към въгледобивните райони? Това са 41 района в Европа. Източната част, в южната част на Европа са така че тук не става въпрос за разлика север-юг или запад-исток. Навсякъде са пръснати те в Европа, но въпросът е какъв е обхватът. И мисля, че трябва да бъде доста тясен. Има политическо решение, което засяга въглищата, въгледобива и работните места. И това трябва да бъде отправната точка за фонда за преход. Да, напълно осъзнавам развитието на нещата, но според мен тесният фокус е разумен, защото и други трансформации ще се случат и има за тях различни инструменти и средства, това поне е моето мнение. И исках ясно да го посоча сега пред вас. Много благодаря за вашето внимание, разбира се. Разисквал съм становището си с вас и отново благодаря ви много, че мога да представя моето становище пред вас. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тази презентация, която по много ясен начин показва характера на необходимостта от спешни политически мерки и е, всъщност е, Въпросите, които вие поставихте, са много важни. Аз искам да кажа пред колегите, че Европейската комисия, която трябва да представи пред Европейския парламент своето предложение през средата на декември, го отложи за средата на януари и е, в момента има известен брой арбитражни процедури в комисията, най-вече по ключовите въпроси, които вие представихте във вашето изказване. Нашата комисия Реги е, всъщност е, ще бъде изслушана и е, всъщност вие представихте интересни идеи, които от гледна точка на различните политически групи и различните членове на нашата комисия наистина могат да се окажат много полезни и интересни, но все пак има една Едно нещо, по което ние сме съгласни всички, това е целта. И аз още веднъж искам да ви благодаря, че сте тук. Аз всъщност искам да кажа, че става дума за революция, която ние започваме. Става дума за целта за излизане от изкопаемите горива, т.е преход, е, справедлив преход след това. За какво точно става дума? Първо, аз мисля, че ние трябва да оставим на страна идеята, която беше е, представена и която съществуваше в главите на някой, да се интегрира всичко аспекти включващи е, е, изследователската дейност 200-300 милиарда и е, това да бъде уредено от новия курс. Всъщност тук ще става дума за справедлив преход. Това беше поставено като изискване още в самото начало, за да се смекчи социалните и економически последици в регионите, които извършват този преход, т.е. региони с въгледобив. Това беше казано в началото, защото економическите и социалните разходи, економическата и социалната цена е много висока и нашата комисия трябва да вземе редица решения. Ние трябва обаче е, преди това да си зададем редица въпроси. Първия въпрос е, е, е във връзка с справедливия преход. Той трябва да бъде стриктно ориентиран към а, въгледобивните райони а, а, 41 и а, дали трябва м, да включва всички държави членки а, с критерии, които дават възможност за а, принципна ориентация на средствата към тези региони и критерии, които да дадат възможност за справедливо прилагане. Това е първия въпрос. И всъщност около този въпрос ще се води и дебата в нашата комисия, но както казах, има различни мнения по този въпрос. Вие, например, Казахте, че има райони, които не са въгледобивни райони, обаче зависят много от изкопаемите горива. Да речем, островите и крайно отдалечените райони, те също трябва да бъдат подкрепени в тази, при този необходим преход. Така че, виждате, има най-различни мнения. Втория въпрос, който вие засегнахте в отговора на от името на Комитета на регионите е дали е, оперативните правила на кохезията трябва да се прилагат към е, фонда за справедлив преход. Моето лично мнение е мнение, което е, е сходно с вашето, но то не се споделя от останалите членове на тази комисия. Наистина това трябва да се прилага, така че виждате, въпросите са много. Има въпроси, които са свързани и с финансирането, разбира се. Дали този фонд трябва да бъде финансиран а, от а, Кохезионния фонд или обратното, дали е, това ще бъдат нови ресурси или собствени ресурси или ресурси, които идват отвън в европейския бюджет. Още веднъж тук е, искам да кажа, че е, на този въпрос трябва да се даде отговор. Така сега ще предоставя думата на колегите, които желаят да се изкажат и след това ще дам думата на вас. Първо, от групата на социалистите, Констанция Крайл. Благодаря, господин председател. Аз се занимавам по две причини с този е, фонд за справедлив преход. От една страна го правя като координатор на моята политическа група в е, комисията Реги. И второ, идвам от Саксония, имаме там два въгледобивни района и аз е, наистина имам много горчив опит след обединението на Германия. Е, е, съвсем бързо от днес за утре бяха затворени 80% от е, е, въгледобивните мини е, и, имаше много миньори, които загубиха своята работа тогава. Аз благодаря на вас, господин Шпайх, че показахте ясно разликата между конкурентоспособност и конкретни решения. При тази дискусия това е нещо много важно, поради което аз съм склонна изцяло да се съглася с вас и да кажа, че това трябва да се ограничи във въгледобивните райони. Ние започнахме с 5 милиарда, сега се носят слухове между 5 и 100 милиарда, обаче 5 милиарда за 41 въгледобивни района за 7 държави. Това е нещо, което не е, е от особено голяма помощ. 5 е, милиарда за 41 въгледобивни райони, след това други райони, това просто няма да функционира. Така че въпросът за финансирането е един от най-важните, които трябва да изясним. И се надявам, че председателката на Европейската комисия преди да представи това предложение, все пак е, има конкретна идея как да бъде изпълнена това сега планът Юнкер с лостово действие 1 към 17, т.е. 17 пъти повече да се постигне като резултат, едва ли ще ни изведе напред. Аз мисля, че държавите членки трябва да намерят начини за финансиране. И това могат да бъдат съвсем е, креативни предложения от нови енергийни резерви или ресурси. Важното е обаче наистина да се излезе с предложение към тези региони. Предложението не може да бъде ще затворим въгледобивните мини и електроцентралите и ще видим какво ще се случи. Не, трябва подготовката да протече предварително, защото мисля, че за всички е ясно, че един миньор, който би могъл да работи като готвач в регион, който ще бъде превърнат в туристически. Един миньор наистина има нужда от работа в индустрията и това трябва да се осигури в тези региони и е, има възможности за това, но за тази цел е необходима нормативна рамка. Първо бюджет и второ не можем да действаме така, като че ли правилата за е, подпомагане да се прилагат така, както винаги е, се е постъпвало в цялата история на Европейския съюз. Мисля, че има смисъл до голяма степен е, фирмите, които работят в е, гледабиват, да получат възможност да разработват собствени проекти, е, за да могат е, на техните служители и служителки, но това са основно мъже служители, да предложат е, шансове за работа. След това има много идеи в тази насока. Аз бях на конференцията на Европейската въгледобивна платформа в Гьорлиц. Там имаше представители на регионите, имаше много проекти, много идеи, обаче за всичко това е необходима нормативна рамка и се надявам, че комисията ще представи предложение за изключенията, които също са необходими. Разбира се, това не може да бъде разширено и да се включат още хиляда региони, защото това ще е, обърка вътрешния пазар. Е, наистина, не, това е целта. Трябва много точно да се изработят е, решения за конкретните региони. Може би това ще бъде полезно за по-късен момент, когато се предвиждат някои изключения. И това, че с това становище на Комитета на регионите вие ни помагате директно, мога да кажа, че това е вече практика, когато работим с вас. Ние можем наистина да работим успешно, за да подкрепим хората на място и да можем да бъдем активни в този преход. Благодаря. Благодаря, Коста. Андрей Новаков. Благодаря. А, знам, че бъдещето е на чисти технологии, на електрическите автомобили. На технологии, които щадят околната среда. Но сигурен съм, че преходът, който ни предстои, не може да бъде постигнат с цената на загубата на стотици хиляди работни места, особено за миньорите. Не работя тук като внук на миньори и железничари. Програма, дори програмата, която цел е да помогне на 50 годишни миньори, които са загубили работата си. Не виждам как ще ги научим да станат а, а, проектанти на вебсайтове. Обикновено, когато има нови идеи и винаги се очаква те да бъдат финансирани от кохезионните фондове. Комисията реши да започне с 5 милиарда, след това това беше увеличена на 7 милиарда, а вчера председателката на комисията поиска 100 милиарда. Но мисля, като, че, като, че не знам защо, винаги като че ли най-много се взима от Кохезионния фонд. По този начин стигаме, ще стигнем до там, че почти всички програми на Европейския съюз ще бъдат по-големи и е, ще по-богати от е, фонда на програмата за сближаване. Ако решим, че защитата на климата е, е наш главен приоритет, нека намерим нови свежи пари, за да го финансираме. За да не става това за цената на това, че някои от членки в най-бедните части на Европейския съюз ще загубят възможността да имат чисти води, водосночисто питейна вода или пък да изграждат пречиствателни станции. Ако обхватът на този фонд е толкова голям, това значи, че трябва да променим предложенията за многогодишна финансова рамка, и за регламента за приложимите разпоредби. Не така изглеждаха нещата в начало, но като че ли натам върви комисията. Значи става дума за финансов инструмент, нещо като е, е, Invest Europe. Но вие представлявате е, регионите и сигурен съм, че когато се върнете в въгледобивните региони, там живеят хора, които достойно се трудят, е, е, за да е, отглеждат семействата си. и им кажете, ние ще закрием мините, обаче ще се погрижим за вас. И знам какво ще ви отговорят. Необходими ще бъдат решения, които на практика да могат да се прилагат, а не само на думи. Благодаря. Благодаря. А, сега от името на зелените, наш. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Штас, за това, че сте наш гост днес, че представихте а, мнението на съвета на регионите съгласен съм, че са необходими повече средства. Защото не можем да вземем парите от а, а, регламента за общоприложимите разпоредби, да го раздадем на бедните региони. Необходими са свежи пари. И има няколко възможности. Примерно Европейската търговска програма – за а, търгуване на сертификати от, за CO2. Тези пари сега отиват направо при страните членки. Питам се защо е така. Те използват тези пари за каквото искат. Не за да се приспособят към изискванията на промените в климата. А именно за това е целта на тези средства, защото като замърсяваш околната среда, плащаш е, за борба с замърсяването. Мисля, че това е чудесен източник на финансира, за финансиране на този фонд за справедлив преход. Необходими са средства и за научни изследвания, но социалното въздействие на промените в климата ще бъде такова, че борбата с тях трябва да се финансира именно по този начин, който току-що опитах. Описах. По този начин ще може да се справим с тези предизвикателства. С, чрез съфинансирането и начините, които сега се предлагат, няма това да стане. Няма парите да станат повече, те ще си останат 5 милиарда или 7 милиарда и каквито и трикове да измисляме, няма, няма да стигнат, защото за 41 региона за 7 години 5 милиарда изглеждат по-скоро смешни. Съгласен съм с вашите заключения и нека намерим начини да получим свежи пари с преговори ще трябва да стане това. Страните членки, разбира се, не са готови да направят това. А, но а, мисля, че преговори, парите, които идват от а, търговията с а, а, сертификати за емисии, е един от подобни източници. Благодаря, господин председател. Ще говоря на италиански. Благодаря на господин Марк Шпайк за неговия доклад, за неговото изложение. Наистина е много важно да се придружават промените. Този фонд за честен преход трябва да бъде дотиран с съответен размер финансови средства. Е И да включва не само въгледобива, но и стълнодобива. Докладчикът посочи това в своето изложение. Става дума за две неща, които са свързани помежду си и които са много важни за държавите членки. Това, що се отнася до мен, аз мога да кажа, че в моята държава Италия ние Имаме много положителен опит, например в Сардиния. Там в южната част бяха внесени промени в старите въгледобивни мини благодарение на международен проект. И сега в тези стари мини се дестилира аргон. Това е много важен газ за определени процеси и е, този проект наистина е моделен, може да послужи за пример за добрите промени там. Освен това, има и други примери, като например нещо, което стана много известно. Илва, един стоманодобивен завод в Таранто, там е, производството все още е доста мръсно, което вреди на околната среда, обаче няма економически начини за противодействие, поради което е много важно да се даде отговор на въпроса, който вие поставихте, а именно правилата за държавните помощи да бъдат променени. Необходимо е да бъдат подкрепени националните предприятия и работните места, които са създали, за да можем да имаме честен и справедлив преход в посока която не вреди на околната среда. И това се постига с други правила, различни от тези, които действат в момента по отношение на държавните помощи. Така че аз ще направя всичко възможно да ви подкрепя за приемането на подобни законодателни мерки, които според мен са неотложни. Благодаря. Сега от ГУЕ госпожа Мартина Вина. Първо искам да кажа от името на нашата политическа група, че подкрепяме тези инициативи. Сега това не е възможно да се направи от настоящите източници на финансиране. От друга страна, трябва да си зададем въпроса как в един преходен период – да посочим регионите, които ще се възползват от тези средства. Тук се говори за 41 въгледобивни района в 7 държави членки и в по-късен момент, разбира се, техния брой може да се увеличи. И третото, което е много важно за нас е въпроса как сега ще се дефинира понятието just transition като справедлив преход. Не може да служи за това само едностранно да се преследват цели, свързани с политиката за опазване на климата, а трябва справедливия преход да се дефинира така, че да бъдат включени и социални аспекти и други компоненти. Поради това мисля, че ние трябва да поставим много силно акцента върху пряката дефиниция на понятието Just Transition на английски справедлив преход. Не може да се разглежда само от гледна точка на климата. Ние разглеждаме това понятие преди всичко в социалните му аспекти. Благодаря. Изабел Бенжамер. Благодаря, господин председател. Ще говоря на испански. Много благодаря. Добре дошъл. Благодаря ви за вашето изложение. Това е много важен дебат. И други членове на комисията повдигнаха въпроса откъде ще дойдат парите и кои ще бъдат бенефициентите, които ще получат тези средства. Но аз искам да се спра на нещо, което вие споменахте във връзка с вашият опит в Германия. Един важен въпрос, който се отнася до отговорността. Дълго време този отрасъл не беше достатъчно конкурентоспособен, но беше поддържан с краткосрочни политически мерки, нещо, което правеха всички политически партии. Значи поддържаше се един отрасъл, който не беше вече е, достатъчно конкурентоспособен. Сектор, който вече не даваше е, печалба и не създаваше работни места. Това беше стан положението в е, Андалузия, в Испания, в Астурия и другаде. Има и други отрасли в Европа, които стават все по-малко конкурентоспособни. Има хора, които работят в тези сектори, в тези отрасли. И много важно е Европа да научи урокът, да се получи онова, което се случи с минната промишленост, защото други отрасли ще бъдат в подобно положение. Иначе отново ще трябва да се питаме колко милиарда пари на данакоплатеца ще трябва да бъдат похарчени, за да се помогне на хора, които с право се тревожат за своето бъдеще и бъдещето на семействата си. Мисля, че до сега става дума за един политически провал в Европа в това отношение. Трябваше по-бързо, по-рано да действаме, защото тези хора се нуждаят от помощ, но трябва да извлечем поуки от тези отрасли за други, които също са ниско конкурентоспособни. Да използваме възможностите на отрасли, които са високо конкурентоспособни и които не разчитат на специални помощи. Педро Маркес. Благодаря, господин председател. Искам и аз да споделя с вас някои размисли декарбонизацията ще има голям економически, голямо економическо и социално въздействие върху някои региони. Най-силно засегнати ще бъдат несъмнено бедните региони, но въздействието на декарбонизацията ще бъде много по-широко върху нашата економика и нашите региони. Трябва да се приветства факта, че очевидно Имаме значи, сериозни амбиции за фонда за справедлив преход, много по-сериозни, отколкото беха преди няколко дни. Надявам се, ще има финансови инструменти, които ще бъдат предложени, защото не може да има панацея, не може да има някакво магическо решение – вероятно ще използваме лостовите възможности за въздействие чрез определени финансови инструменти. Не, нека споделя с вас моя опит като министър по въпросите на сближаването. Доскоро заемах подобен пост. Работил съм с финансовите инструменти, които използва политиката на сближаване. И трябва да кажа, че ние успяхме дори в най-бедните региони да привлечем частни инвестиции за създаване на работни места в тези региони. Направихме го. Отначало бях скептично настроен, но успяхме, защото искахме да сме по-амбициозни, отколкото в началото се предполагаше. Трябваше значи, да привлечем фин... частни финансови интереси. А когато говорим значи, за частни инвестиции, може да използваме подобни финансови инструменти. Искам да ви дам този пример и да кажа. Не трябва да действаме от защитни позиции, защото една по-активна политика в това отношение ще ни помогне да защитим кохезионната политика. Може да използваме инструментите за този вид инвестиции, не за, не, не за социални инвестиции – които също са необходими в е, регионите в преход. Но има и друг вид инвестиции, които могат да бъдат използвани а, е, с помощта на модернизираните инструменти. За какво говорим тук? Отделяне на пари от е, кохезионната политика за определени цели и определени региони. За това става дума. Защото, доколкото разбирам от това, което обсъждаме, Част от тези пари ще бъдат взети от фондовете на, за Ще бъдат, значи, ще ги наречем средства за справедлив преход, но всъщност това ще бъдат пари, които ще додат от кохезионните фондове. Значи, ако използваме с парите на кохезионната политика за постигане на тези положителни цели – защо не говориме за определене на суми за определени цели или определени региони? Защо изглежда невъзможно, че не може да насочиме пари от централните политики за тези конкретни цели и тези конкретни региони? Защо винаги се разчитаме на кохезионната политика? Ако искаме да създадем микс, който ще помогне да постигнем нашите цели. Това да можем да го направим чрез политиката на сближаване, но не само чрез нея. Централната политика трябва също да се включи. Защото декарбонизацията ще наложи тези региони да станат по-високо конкурентоспособни в нови отрасли. Значи трябва да бъдат отделени централно средства за тази цел. Знам, че за много институции това дори не, не бива да се споменава. А, и това е нещо, което искам да кажа. Трябва да се определят средства, да имаме съчетание от различни видове политици, а не винаги да минаваме през политиката за сближаване и да взимаме средствата от нея. Значи, тръгнали сме по правилен път, но ако искаме да бъдем още по-амбициозни, това няма да е лошо. Защото не става дума само за тези 41 региона. Това може да бъдат първите стъпки в една много по-широка програма. И накрая, не можем да постигнем целта за декарбонизиране само в рамките на нашата територия – защото ние внасяме въглеродни емисии и то в огромни мащаби. Така че ако не говориме за данъчно облагане, примерно на внасените въглеродни количества, няма да постигнем декарбонизацията, към която се стремим. Примерно в моята страна наистина има големи емисии, но ако направим нещо, ако правим, работим само в рамките на собствените си граници и нищо не правим за трансграничните а, а, количества, ще загубим и конкурентоспособност, и работни места, и туризм. туризм в туризма ще пострада а, значи ще купуваме по такъв начин, как се казва, горива на цената на водата. Да, трябва да работим в рамките на собствените си граници, но и да погледнем трансграничните мащаби на а, тази работа. Благодаря. Аз мисля, че всички проблеми бяха очертани. Аз споделям твоето становище. Аз не мисля, че може да има смесена финансова архитектура. Няма да рискуваме това в момента, защото очакваме предложението на комисията, обаче, е, като се има предвид декларацията, която беше направена вчера за бюджет, е, който ще бъде изключително важен, аз е, не виждам как можем да избегнем една част национално финансиране, не можем да избегнем финансовите инструменти, може би с посредник InvestEU и други организации. Във всички случаи това ще бъде микс ако не става дума само за тези 5 милиарда във фонда, а за нещо, което е много по-голямо като обхват. Сега Родригес Рамос е следващият е, колега, който желая думата. Грахиас, президенте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Днешната дискусия е много интересна и съвсем актуална. Идва в правилния момент – в деня, в който Европейската комисия се занимава с тази толкова важна конференция, която се провежда в Мадрид. Е, става дума за процес на промени в посока на чиста енергия и целта на Европейския съюз през 2050 година да постигне въглероден неутралитет наистина е цел, която ни отрежда водеща роля. Бъдещото или бъдещето на европейските граждани, техния бъдещ стандарт се решава днес, така че ние трябва да проявим нужната интелигентност, за да започнем този процес на дълбоки енергийни промени, които обхващат всички сектори и региони, но тези региони, чието економика в миналото зависеше до голяма степен от интензивен въгледобив, тези региони в краткосрочен план ще трябва да претърпят много тежки последици, защото цялата економика и социално-економическата структура на тези региони е свързана с въглищата, зависи от въглищата. Или поне така беше доскоро. Извън въпросите, които бяха обсъдени в днешната дискусия и също в документа на Комитета на регионите, може да се посочи, че държави като моята Испания където има много големи региони, които ще бъдат засегнати дори автономни области, като Кастилия, Леон. Там имаше много затворени мини и е, знаем много добре колко тежък е този процес. А този фонд за справедлив преход ще доведе до там, че в кратко бъдеще ще бъдат обхванати всички региони, всички граждани. Този фонд трябва да бъде много разумно структуриран и да включва и онези региони, които се намират в момента в процес на енергиен преход и които скоро са затворили своите рудници и сега изпитват много големи трудности в рамките на процеса на преход. Тези економически, социални и структурни промени, които трябва да понесат онези, които е, са. Всъщност е, има региони, които са в процес на преход, други, на които той престои и затова тези региони е, не трябва да бъдат изключени. Във всички случаи е необходимо гражданите да участват да подкрепят конкретните политики на държавите и, ако е възможно, на нас ни е необходим процес на социални промени, да има нови производствени системи, които във всички случаи ще играят важна роля. Ние трябва да придружим този процес с високи инвестиции, с много иновации и нови познания – обаче в краткосрочен план, естествено, ние трябва да помагаме на работниците от най-силно засегнатите сектори. Благодаря. Merci beaucoup. Благодаря. Жули Уорд. Uh, thank you very much. Много благодаря. Работила съм в uh, Дарам община. Една от най-бедните в Северна Англия. Много малко графство и изключително много зависещо от въгледобива, което е валидно за цялата общност там. И не мога да ви кажа всъщност колко фонда за преход, справедлив преход, ще бъде супер важен за тях, за тези хора. Защото тук става въпрос не само за въглищата, става въпрос и за металургията, за стоманата. Не е достатъчно да заместим тези производства с производството на чипс. Това е нещото, което се случи при нас. Нужно е да има работа за мъжете в семействата. Тяхното достоинство бе подкопано защото те не получиха качествени работни места. Те имаха изключителни инженерни умения, технически умения, а сега да работят за опаковка или производство на чипс. Може да си представите да, да използват уменията им за това, а те са били а, родари. А, те са живяли по този начин, изградили са своя много тясна общност и изведнъж губят своето човешко достоинство. Искам само да ви предупредя за всичко това не може просто някаква работа да им се даде на хората. Трябва да има висококачествена работа. Трябва много добре да сме в състояние да осъзнаем какъв е приноса на тези хора, какъв е бил и какъв може да бъде за нашето общество. Трябва да защитим достоинството им. Да им помогнем да работят, е, да печелят пари за семейството си, да могат да ги хранят Наистина, сега сме изправени пред много тежка ситуация. Трябва да ви кажа, че Брексит е, е, в, в, в е, известна смисъл е отговор именно на това забравените общностни от въгледобивните райони Северна Англия. Маргарет Тачер затвори тези мини и нищо не постави на мястото им и сега плащаме цената. Действително, отлични инициативи сме имали, например е, специален доверителен фонд за възстановяване на тези райони и други примери можем да посочим, но наистина дискусия като днешната е изключително важна за бъдещето на Европа. Тук става въпрос е, за е, стотици хиляди работници и специалисти. Не бива да ги забравяме. Аз подкрепям новата зелена сделка. Не искам да имаме въглед въглеродни емисии, но този справедлив преход трябва да значи нещо действително. Благодаря. Мерси Боку. Благодаря. Благодаря, че внесохте и това измерение в нашата дискусия, което е много важно и интересно. Е, сега колегата Месре Малтин, това е следващият от списъка на желаящите да вземат думата. Gracias, eh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Марк Шпайх. Аз днес искам да подчертая нещо, което вече беше посочено, тъй като е много важно. Възможността или по-скоро от наша гледна точка риска определени региони, определени области да бъдат изключени от този фонд за а, честен преход. Това ми създава проблеми. Държавите и регионите, които са направили много, които са написали домашните си по отношение на декарбонизацията, които затвориха мини, въгледобивни мини, но все още се намират в тази фаза на преход, те могат просто да бъдат изключени от тези фондове и то въпреки, че са изпълнили задълженията си. Какво следва да се разбира под преходен период? Какво следва да се разбира под честен преход, който да даде възможност тези региони наистина да предложат альтернативи на работниците там и как можем да се погрижим за устойчива економика в тези региони. Като че ли нещата се случват твърде бързо и има още много какво да се направи. Също и други е, минни дейности са твърде замърсяващи. Не само въглищата играят важна роля тук, така че трябва да се вземат предвид е, и други аспекти. Важно е опазването на околната среда, обаче не трябва да се забравя, че в някои области някои дейности са изключени. Благодаря. Мария Спираки, тя е последната в списъка на желаящите да вземат думата. Благодаря, господин председател. Господин Швайк, благодаря много, че дойдохте тук в парламента, но искам да напомня наистина още миналата, миналото лято разисквахме как ще се финансира този е, фонд за справедлив преход, имайки предвид новата многогодишна финансова рамка, за да има стабилен, стабилна основа за финансиране. Може да се използва, разбира се, и допълнително финансиране, което да идва от ЕИБ, от Банката за възстановяване или от е, инвестиции или външен е, източник. Но във всеки случай че трябва да има стабилна основа, за да можем да стъпим върху това. И след това искам да задам няколко въпроси във връзка с начина по който този фонд ще функционира, кога ще започне да функционира. Първо, карбонизацията. В моята страна, Гърция, правителството реши да затвори всички основни а, производства до 28 година. Много бърз е този преход за декарбонизация, особено като Западна Македония 45% от БВП всъщност е, идва от лигнита. И, а, е, и това е изключително важно, защото а, е, това е валидно и за големите градове там. Един важен критерий – кой ще бъде в състояние да ползва а, този фонд, допустимостта а, каква ще бъде. Много важно е, особено за а, мегалополис. Наистина това е нещо много важно в нашия случай. По-нататък, няколко думи за хората, които работят да задобив на лигнит и нези, които са свързани с семиньорската професия и зависят от нея. Трябва да обърнем внимание именно на тях, защото са на средна възраст и трябва да им помогнем да се преквалифицират, да подобрят квалификацията си. И аз все се опитвам да повтарям това. Не е лесно да се трансформира един миньор в нещо друго, например в някакъв експерт. Благодаря. Merci Мария. Благодаря, Мария. Виждате, господин Шпайх, че въпросите са много, дебата е богат. В момента само започваме. Нашата комисия е готова да се заеме с тези, решаване на тези проблеми. Давам ви думата, за да отговорите на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен за насърчителните думи, които чух. Наистина по този начин разбирам, че инициативата е насочена в правилната посока. Естествено, им бих желал и да реагирам на някои от въпросите. Нещо, което бих желал да подчертая конкретно. Може би прекалено бегло го споменах в моето изказване. Има разлика много ясна между излизане от въгледобива заради конкурентно способност и излизане от този отрастъл поради политическа промяна. И когато говорим за обедоняването на перспективата от Саксония, Германия, с казаното за Испания, в Саксония ставаше въпрос за лигнит. Много ефтин източник на енергия е това. Много лесно се добива и е много наистина конкурентно способен този отрасъл и тези работни места са много добре платени. Индустрията е много модернизирана и хората, които работят в отрасъла, семействата, които зависят от него, те имат перспектива реално десетилетия напред, ако не бе взето това политическо решение да се излезе от отрасъла. Имаме лигнит в нашия регион, а, регион, а също така имаме и субсидирания въгледобив. И може би прекалено дълго отне този процес да се премине от добив на енергия от този източник към други. И това частично бе направено, както казах, за социални, поради социални причини, за да може да останат хората в отрасъла, в миньорството, защото няма друга альтернатива и цената е много висока на едно подобно решение. Искам точно това да отгранича в изказването си. Няколко души от вас засегнаха въпроса за перспективите на унези, които са миньори по-настоящем. Съгласен съм с господин Новаков, с госпожа Уорд. Наистина абстрактна програма няма да помогне ако просто имате една е, абстрактна програма, в която не се очертава никаква перспектива, от която имаме нужда. Ето за това сближаването, политиката за сближаване трябва да е толкова значима, защото механизма за сближаване превежда абстрактната програма на езика на конкретни предложения. А също така се подчертава защо трябва да се променят правилата за държавната помощ. Защото наистина става въпрос за въвеждане на нови промишлени работни места по тези места. А, установяването на нови, нови форми на промишленост, може би дори и с държавна помощ, за да бъдат привлекателни, а не да се предоставят работни места които наистина ще смачкат достоинството на работниците в миньорския сектор а по-скоро да се обърне внимание на уменията, с които те разполагат и да се предложи подобен вид работа. Но тук се движим на две писти. От една страна трябва да се гарантира, че регионите, за които говорим, разработват потенциала на веригите от стойност за в бъдеще. Говорим също така и за перспективата на децата в тези семейства. Трябва да има специално направен сериозен научен анализ относно бъдещето на промишлеността там, но няма лесен отговор на въпроса за онези, които работят в въгледобива. Те имат нужда от работа веднага и на места. Така че трябва да обърне внимание на тези две писти едновременно и за това ни е нужен фонда за справедлив преход. Но аз подчертах, и е, това бе казано и от е, вас. Тук по-скоро става въпрос за социалната политика, освен за економиката. И именно за това се обърнах именно и така е заглавието на моят, моят доклад социал-економическата промяна трябва да се създават нови работни места, нови перспективи, разбира се, но трябва също така и социалната политика да е в състояние да предостави нужната помощ, да преквалифицира не само да се използват миньорски умения в новите работни места, а самите миньори трябва да се преквалифицират. Не можем наивно да подходим, задачата не е лесна. Истинско предизвикателство и е, не знаете ли, имаме инструментите, трябва да ги разработим в областта на образованието също. Разбира се, един от основните проблеми е свързан с източника на средства – аз чух общо взето съгласие по този въпрос. Трябва допълнителни средства да се предоставят, но откъде да дойдат те все още? Това подлежи на анализ и отговор. Много от вас засегнаха този въпрос. И по-рано в хода на дебата бе казано, че е, да, да, дядо Коле, да, да, дали ще помогне. Така че, мисля, че ще има може би нови източници, ЕТС се спомена тук, допълнителни средства от държавите членки също така. Но не искам да отрека колко сложен е този въпрос и отново не можем да бъдем наивни. Предизвикателството е огромно. Дори имайки предвид е, всичко това, какво да кажем за промяната в климата. Нужни са ни тези допълнителни средства. Обеден съм в това. Господин Маркес, трябва да помисля повече по този въпрос. Обединяването на Фонда за справедлив преход, който е тясно свързан с политиката на сближаване, с заделянето на ам, средства от централно управлявани фондове, тук има сериозно предизвикателство. Тук е нужно наистина да се помисли допълнително а, как да се заделят. Това би било много интересен допълнителен източник на средства. Много благодаря за това предложение, което правите. И естествено обхватът вече го споменах в уводните си думи. Обхватът на фонда. Виждам колко важно е това. И за някои региони знаем, че те вече са започнали излизането от отрасъла, така че за тях не говорим за бъдеще, за сегашно. Така че това е част от борбата с промяната в климата. И те и също имат нужда от помощ. Ако става въпрос за способност, може би е, това ги е принудило или ако ги е принудило да започнат излизането, добре, това е различно от правна точка, разполагаме и с други инструменти да подпомогнем. Но всичко това трябва да се изясни. Например, в а, моя регион, когато се затвори лигнитния добив, а, това означава, че региона може да кандидатства за фонда, но излизането от твърдите въглища, е, това вече трябва да се изключи. Милион хора работят там. И тогава вече говорим за друг вид измерение на проблема. И трябва а, да се разделят те от а, справедливия преход. Тук не става въпрос за неконкурентно конкурентно доставка на енергия, а за борба с промените в климата и съответно цената, която трябва да се плати. Затова много бих искал да се направи това разграничаване. Знае, че в някои региони проблема е много сложен дали става въпрос за липса на конкурентоспособност, каква е цената за борба срещу промяна в климата. Виждам, че нещата са сложни. Но а, искаме да се придържаме към тази привръзка социал-економическа промяна и политика за климата. И тук не става въпрос, разбира се, само за въглища, но също така и за стоманата, както госпожа Донато каза. Тук друг също, друг вид източник на енергия трябва да се има предвид. Например, първия завод за производство на стомана, с който се използва енергия от хидроизточник също е нещо ново за нас и това е възможно решение. Имаме нужда от стомана, очевидно. Трябва да декарбонизираме производството на стомана, следователно трябва да подкрепим това решение адекватно. Да, сигурен съм, че не съм отговорил на всички ваши изказвания, не ги обхванах вашите изказвания в отговора си, поне някои от тях обаче успях. Отново благодаря, че съм изключително благодарен, че сега съм в състояние да представя нашата инициатива пред вас. Но също така виждам колко хармонизирано подхождаме по този въпрос и това е насърчаващо. Насърчаващо послание ще отнеса вкъщи от Комисията по регионално развитие. А, именно, че вие ще поемете от тук нататък щафетата и ще наблюдавате фонда, включително и целият процес на преход. Благодаря ви. Merci beaucoup, euh, cher Marc, pour euh, cette contribution qui est très importante. Oui, Благодаря за вашия принос, много важен за нашата комисия. Благодаря за дискусиите тази сутрин. И без да преувелича, мисля, че ще кажа, че много от елементите в доклада на в становището на нашия комитет ще бъдат отразени в това, което ще предложим на Европейският парламент. В момента очакваме регламентът на комисията ние сме абсолютно готови да свършим нашата работа като съзаконодатели. Но много от нещата, които бяха включени в вашият доклад, трябва да бъдат взети предвид. Напомням, и вчера напомних, че вече отделяме около 40 милиарда за целите за борба с промените в климати. Това са значи периода 14-20 година 40 милиарда отделени за тази цел. А сега имаме нови цели, нови възможности а, за финансиране. И разбира се, несъмнено, всички а, искаме социалното въздействие на тези мерки да бъде смекчено в а, максимална степен. Особено там, където то ще бъде най-тежко за работните места и за хората, които ще бъдат засегнати. По това сме, мисля, сме съгласни. Още веднъж ви благодаря за вашия принос. Вчера с колеги празнувахме 25 години от създаването на Комитета на регионите. Желая ви успешна година и желая на всички ни година на плодотворно сътрудничество между нашата комисия и вас. И така. Приключихме програмата на, за нашето заседание. Извинявам се, ще направя нещо необичайно. Днес е 5 декември, рожден ден на моя директор на кабинета, който вие познавате, който е, е, е много ценен помощник в моята работа като председател на комисията Реджи. Желая му честит рожден ден! Оливие желая и лично честит рожден ден – благодаря на всички. Сега ще продължим с заседанието на координаторите. Моля всички, които не участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата. Ще направим пауза от 5 минути.